Добър ден, уважаеми дами и господа. Седани výboru. Нека да започнем днешното заседание на комисията ИТРЕ. Приветствам всички колеги и разбира се и преводачите също. Първо бих искал да ви предам извиненият на госпожа Сартори. Тя ме помоли по време на уводната част да я представлявам. За мен това е огромна чест, разбира се. И ще се превключваме от чешки на италиански и обратно. Така че ще имаме наистина едно много международно заседание днес. Това е едно от последните заседания на този на тази комисия по време на този мандат и дори изключително в някои отношения. Първа точка е приемане на дневния ред. Всички сте получили дневния ред и ако няма забележки, можем да смятаме, че дневният ред е прият. Сега съобщение на председателя. Имам няколко чисто технически съобщения за вас. И има няколко неща, за които искам да ви информирам. Малко се промени дневния ред, защото се отмени заседанието, което беше насрочено за утре след обед, така че утре след обед няма да има заседание. Следващото съобщение има нови правила за гласуване и те влязоха в сила на 10 февруари и те въжат и на това наше заседание, както и утре. И това означава, че утре ще гласуваме в съответствие с новите правила окончателното гласуване и гласуване за резолюция винаги от сега нататък ще бъдат поимени гласувания. Така че ще имаме именно гласуване и електронно гласуване. Това беше за новите правила за гласуване. Така че окончателното гласуване утре всички ще бъдат електронни. Още едно съобщение. След като приключим днешното заседание, моля ви да не оставите личните си вещи тук, защото ще има още едно заседание. Групата Алда ще заседава тук в тази зала, затова моля не оставите нищо от днес за утре. Зитра в 10 годин. И последно. Утре в 10 часа, непосредствено преди да гласуваме, ще има фотосесия на нашата комисия, така че ще имаме исторически документ, доказателство, че сме били тук и че сме работили. Ще направим едно, една обща снимка. Разбира се, ако имате интерес, ако проявявате интерес, ще има възможност и за индивидуални снимки. Но разбира се, господин Квадрас току-що ми напомня, че трябва да сте добре подготвени за снимките. Това е доста естествено за дамите, но може би не толкова за господата. Така че, моля, не забравяйте утре да донесете усмивките си със себе си. Трета точка от дневния ред. Одобрение на протокола от заседанието от 22-23 януари и 12-13 февруари. Вие сте получили протоколите заедно с съпътстващите документи и ако няма възражения или допълнения, протоколите ще се смятат за одобрени и ще бъдат публикувани в вида, в който са сега. Така че това бяха техническите въпроси. И сега преминаваме Осъузени. Към четвърта точка от дневния ред, което вече е нашата същинска работа, това е разглеждане измененията към директива 2009-71 за установяване на общността рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации 215 с внесените изменения. Имаме 7 компромисни изменения. Един час се предвижда за дебата, така че първо давам думата на докладчика госпожа Йордан, за да имаме време да обсъдим всички изменения. Много работа ни предстои и беше извършена много работа, защото има много изменения. Заповядайте, давам ви думата госпожо Йордан. Благодаря ви много, господин председател. Да, както казахте, получихме 215 изменения, които of uh, issues. И Имаше най-различни изменения от самото начало. Искам да кажа, че имахме много добро сътрудничество, в много добра атмосфера работихме с докладчиците в Сянка. Така че подготвихме 7 компромисни изменения и надявам се, че всеки ще получи нещо от тези компромиси, но разбира се, някои хора и ще изгубят, но в край на каща това е и философията в основата на компромисните изменения. Като цяло оценката ми е, че Преценката ми е, че намерихме добър начин за актуализиране на сега действащата директива. Компромиса това е определение на разумно достижим. Ние го заменихме с разумно достижим на практика, обичен термин в областта на атомната енергетика. Мисля си, че успяхме да намерим по-точна формулировка. След това следващия компромис е за прозрачността. В рамките на този компромис добавихме разпоредби за своевременна информация и незабавно информи... информиране на обществеността. Също така, в този компромис заложихме изискване за това, че информирането на обществеността трябва да обхваща цялата важна информация от избор на местоположението на централата до пускането и в експлоатация. Също така добавяме визиране на Орската, Орхуската конвенция, защото ние смятаме, че тя има значение и за тази тема. Също така имаме още два компромиса за целите, свързани с безопасността. Тук също смятам, че успяхме да намерим по-точни формулировки. И това са по-скоро технически подробности, обхванати от тези компромиси. Компромис 5 е за периодичните проверки на безопасността, които се извършват на притежателите на разрешителни. Тези периодични проверки бяха изискване и в сега действащата директива за ядрената безопасност, но също така добавихме тук, че всички мерки изисквани от регулаторните органи трябва да бъдат изпълнени преди да се даде разрешение за удължаване на срока на експлуатацията на АЕЦ и на другите инсталации. Следващия компромис е посветен на плановете за действие в извънредни ситуации и трябва най-малкото на всеки 8 години да се актуализират тези планове и най-сложният компромис беше за партньорските проверки. Предвиждаме два вида партньорски проверки. Пър... Първият вид е свързан с законодателната уредба съдба, а вторият е посветен на партньорските проверки в конкретни области. Тук не успяхме да постигнем съгласие, затова предлагаме две компромисни изменения 7А и 7Б. 7А е подписано от социалисти, ТНП, АЛД, 7Б е подписано от Европа на свободата и демокрацията и зелените. Това, което аз смятам, че е най-важното е, че всички постигнахме съгласие за това, че ролята на Европейската комисия следва да бъде засилена. Също така смятам, че е много важно, че е много важно, че постигнахме съгласие тази роля да бъде формулирана в контекста на дейността на Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност. Смятаме, че смятам също така, че е важно да посоча, че компромис 7 посочва, че комисията е тази институция, която ще определя темата на партньорската проверка, ако не е постигнато съгласие за това в рамките на Европейската група на регулаторите. Също така възнамерява да предложа три устни изменения в съответствие с компромисните изменения. Ние преразгледахме точките от преамбюла и мисля, че в три от тях по-ясно дефинираме ролята на Европейската група на регулаторите. Също така обсъдихме и правното основание. Помолих Комисията по правни въпроси за становище. Очаква се че на 20 март Комисията по правни въпроси ще одобри това становище преди да гласуваме, но моля колеги да зачитаме сега действащата правна уредба на Европейския съюз. Може би някои от вас не са съгласни, но в съответствие с договора за функциониране на Европейския съюз и Евратом става ясно, че надлежната правна база, надлежното правно основание за тази директива е договора за Евратом. Съгласна съм у нези, които смятат, че е необходимо да бъде придадена по значителна роля на Европейския парламент в тези въпроси. И последно, гласуването в пленарна зала ще състои не на 2 април, не по време на втората пленарна сесия, а по време на първата пленарна сесия през април. Но така ли, че през април ще бъде, така че това вече е решено. Така че ще гласуваме на 3 април по това предложение. И отново благодарности към нашия секретарията, благодаря на колегите за доброто сътрудничество, за конструктивните обсъждания. С нетърпение очаквам да чуя вашите коментари по така предложените компромиси. Наши колеги. Благодаря, господин Ритана. Сега нека премине към обсъждане на доклада. Първо давам думата на докладчиците в Сянка, които са участвали в цялостните, много трудни, задълбочени дискусии по оформяне на измененията. Господин Корея Декампус, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да участвам в работата по този доклад, в обсъждането на този доклад. Първо искам да благодаря и да поздравя на госпожа Йордан за отлично свършената работа. Ние работихме наистина в отличен дух на сътрудничество. Искам също така да й благодаря за това, че успя да намери едно много точно равновесие. Текста наистина е балансиран. Трудно беше да се работи по а, този доклад, тъй като това беше първа, а, първия доклад, първа инициатива на тази тема след а, случилото се в, в Фукушима. Какво, какви са изводите от Фукушима, че трябва да имаме наистина една много строга рамка за правила за безопасност в Европа? Разбира се, можехме да постигнем повече, но все пак отбелязахме известен напредък. Не, не е лесно да се постигне съгласие по тези много чувствителни теми, тъй като държавите членки имат различни интереси и понякога някои е, държави членки са готови да отидат по-далеч при спазване критериите и правилата за ядрената безопасност от други. Но при всички случаи този доклад отразява духа на постигнатото тук. Постигнахме, стигнахме до компромиси, които са наистина много балансирани. Социалистите и демократи наблегнаха на аспектите свързани с стрикно свързани с безопасността, залегнали в предложението на комисията. Колкото до независимостта, опитахме се също така да да установим един баланс. Колкото до партньорската проверка, ние считаме, че това е един от основните елементи залегнали в директивата. Става, става дума за намиране на баланса между националните интереси и общоевропейските а, интереси, като се уважават а, спецификите на всички и просто някакси да отместим на втори план лично, чисто националните интереси. Колкото до правното основание, Тя правното основание се съдържа в член 191-192 на договора. Парламента е със законодател в тези области, свързани с човешкото здраве и безопасността на човешката личност. Както правилно посочи докладчика, Е, трябва да стъпиме на разпоредбите на договора Евратом, който наистина е основа на нашата дискусия. Още веднъж благодаря на колегите. А колкото до моята политическа група, ние ще подкрепиме този доклад и по-нататък. Благодаря. Благодаря много, господин Декампус. Yeah. Тъй като другите докладчици в сянка отсъстват, позволете ми да изразя своето отношение към доклада. И аз бих искал да да се присъединя към преждеговорищите, които поздравиха докладчика. Да, става дума за една много сложна тема, много трудна, много трудна тема. Необходимо беше да се намери равновесие между много различни гледни точки, тъй като е, както отлично знаеме, държавите членки имат много специфично отношение и отношение към е, ядрената енергетика като цяло и е, въвеждането и извеждането от експлоатация на някои съоръжения. Така че време беше Необходимо беше след а, е, случилото се в Фукушима да организираме един общо общ а, е, дебат по а, е, изменение и допълнение на съществуващата директива. Благодаря на госпожа Йордан, която се опита да намери някаква някакъв баланс и да обедини мненията, макар и да имаше доста така спорни точки, но наистина се е постигна известно съгласие чрез компромисните изменения. От името на моята политическа група искам да подчертая необходимостта да се запази независимостта на националните регулаторни органи е, надзора и контрола, извършван в е, отделните държави членки, трябва да бъде много професионален, но същевременно и независим от е, влияние. Независимостта на националния регулатор е от огромно значение за моята политическа група ЕКРЕ. Аз самия внесах 6 изменения, госпожо докладчик но на практика не виждам никакви спорни въпроси, но ние имаме малко по-особено мнение, свързан по, в, по отношение на партньорските проверки. Не считаме, че Европейската комисия е институцията или органа, който може да се играе на арбитър в случая. Аз още веднъж подчертавам, че основното е независ... да се запази независимостта на националните регулаторни органи и тяхното мнение, тяхната експертиза трябва да бъдат взети е, предвид и да, се, е, да бъдат от от основно значение. Второ, става дума за комуникацията в рамките на ЕНСРЕГ. И тук ще се спра до, на второто свое изменение. Става дума за 7А, 7Б, които ще бъдат гласувани по-отделно утре, защото по тези две точки не можахме да постигнем съгласие и за това решихме да излеземе с две е, отделни изменения. И още, още веднъж бих искал да благодаря на госпожа Йордан за търпението и за е, отвореният е, подход, е, за умението и да хармонизира различни гледни точки. Надявам се наистина, че ще постигнем е, един разумен баланс и ще постигнем решение. Благодаря, това беше моето лично мнение в качеството ми на докладчик в Сянка. Мисля, че няма друг е, докладчик в Сянка, който да присъства в момента в залата. Така че можем да продължим с дебата. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Става дума за една много важна, много чувствителна, сложна тема и аз бих искала да благодаря на докладчика за отлично свършената работа по тази тъй сложна тема. Тя успя да съчетае доста противоречиви и е, несъвпадащи становища и мнения по преразглеждането на директивата. От, откакто съм в Европейския парламент се поставя въпроса, свързан с правното основание, когато обсъждаме ядрената енергетика. Така че аз също считам, че трябва да е, се придържаме към разпоредбите на договора Евратом, че би било опасно да започнем нов, е, ново обсъждане, да да се опитваме да организираме междуправителствена конференция, да търсиме единодушие и така нататък. Мисля, че това няма да стане. Второ, колкото до прозрачността, мисля, че всички сме съгласни с това, че прозрачността е необходима. Ние трябва да можем да отговориме на надеждите и очакванията на нашите граждани, да се включваме в тяхната загриженост. Целта е да имаме една по-малко една економика, която да е много по-чиста и за това е необходимо от една страна да запазиме ядрената енергетика, от друга страна да е, бдиме за запазване и за стягане на правилата. След е, Фукушима стана ясно, че регулатора не е имал достатъчно правомощия и не е могъл да наложи на е, компанията, която е експлуатирала съоръженията, е, критериите и нормите за безопасност и не е могла да извърши необходимия контрол. За това е необходимо националният регулатор да бъде наистина независим от правна гледна точка, от политическа гледна точка. Те трябва да бъдат, регулатора трябва да бъде абсолютно независим спрямо всички е, възможни влияния. За това изменения 7А и 7Б ми се виждат е, до някъде неуместни, тъй като е, всъщност те по силата на тези изменения известни правомощия ще бъдат прехвърлени на Европейската комисия. Ако не греша, миналата година гласувахме един текст относно риска и а, е, а, е, безопасността на европейските съоръжения, включително и по проблемите свързани с е, стрес тестовете, свързани с риска. За това мисля, че трябва да има по едно по, един по-хармонизиран подход, като стандартите и нормите бъдат завишени. Същ, като, с, като същевременно се използва колкото се може повече механизма а, партньорска проверка. Но същевременно трябва да прибягваме и към допълнителна експертиза, така както това е заложено в някои от измененията. Така че вместо 7А, което дава повече правомощия на комисията, аз бих наблегнала на 7Б е, изменение, което набляга на независимостта на националните регулаторни органи. Още, още веднъж повтарям, че националните регулаторни органи трябва да бъдат в центъра на цялостният подход. Този, този документ представлява напредък за решаването на тези проблеми. Националните регулаторни органи трябва да, да бъдат от отговорни, но същевременно трябва да направим всичко възможно, защото тяхната независимост прямо е, всякакви е, външни влияния да бъде запазена. Това е. Благодаря ви. Благодаря. Господин Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Аз също на своя бих искал да благодаря на докладчика ни. Тя наистина свърши прекрасна работа. И успя да постигне много а, добър темп на работа, който ни позволи да приключим с работата по това досие преди краят на мандата. През последните няколко месеца действително успяхме да постигнем много добри резултати и не бива да ги оставяме да даваме възможност да бъдат подронени и затова трябва да сме готови да гласуваме утре. И разбира се, няма как да останят висящи въпроси. противен случай досието ще остане като цяло за следващият мандат на парламента. Като цяло съм съгласен с компромисните изменения, в които се подчертава колко важна роля трябва да играят националните регулаторни органи. Именно те познават най-добре, познават пряко техническите особености на отрасъл в съответната държава членка и техният принос е от ключово значение. Ако искаме да продължаваме да постигаме подобрение в този толкова а, важен сектор. Изключително важно е да се гарантира пълна независимост на регулаторните органи, както и съответното адекватно равнище на квалификация. И това е важно да се отбележи, тъй като в някои държави членки начало на тези регулаторни органи се поставят политически фигури, а не лица, които разполагат с необходимите технически научни познания. И това наистина е жалко, защото регулаторните органи трябва да бъдат съставени от висококомпетентни, висококвалифицирани специалисти. Това са хора, които трябва да са преминали през, през, по цялата стълба на а, иерархията до най-високото равнище на регулаторните органи. Имам, това трябва да бъдат специалисти, които да познават до съвършенство а, материята целта предложихме едно изменение, в което се е, твърдеше, че за неща си някои държави и членки прекалено лежерно назначават ръководители на, на поста на, на регулационните регулаторни органи по чисто политически причини. Друг проблем е общественото мнение и отношението му към атомната енергетика. и, и всяка мярка, която подобрява ядрената безопасност на опаско равнище е положителна, защото тя допринася за развитието на целият отрасъл и е, е превентивна мярка за, попали, за популистите, които се опитват да използват темата. И в това отношение договорът Евратом е много ясен в него се разпорежда, че енергийният микс е в помощ на държавите членки и че ядрената а, енергетика е от ключово значение в намирането на правилно равновесие по отношение на енергетиката на всяка държава членка. Но всичко това вече сме го казвали нееднократно. Струва ми се, че като цяло компромисните изменения са добри, че утре резултатът от гласуването ще бъде положителен. И мисля, че госпожа Йордан може да бъде удовлетворена, тъй като благодарение на нейната работа постигнахме толкова качествени и добри резултати. Благодаря ви. Добре, госпожа Хюбнер. Много ви благодаря. Аварията в Фукушима ни показа, че трябва да се съсредоточим върху ядрената безопасност в Европа. За това беше направено предложение за изменение на директивата и затова колегата изготви своят проект доклад. Трябва да признаем, че най-важните въпроси са включени в доклада. Предвижда се по-засилен контрол и проверки на всички атомни електроцентрали. Също така се предвижда се предвиждат редовни проверки, които да гарантират доброто функциониране на всички атомни електроцентрали. Също така в доклада се твърди, се изразяват надеждите ни националните регулаторни органи в всяка държава членка да бъдат достатъчно добре функциониращи и да няма никакви проблеми от процедурна гледна точка. Има обаче опасност да се подрони функционирането на тези органи, тези органи като цяло функционират много добре и затова няма никакво основание да се поставя под въпрос тяхното добро функциониране техните правомощи трябва да бъдат засилени и трябва да се гарантира възможността им да ги изпълняват при пълна независимост и по никакъв начин не бива да се поставя под въпрос, под въпрос тяхната компетентност. Това, което Франсуас каза преди малко, е изключително важно, а именно за бъдеще ни трябват хармонизирани критерии, които да ни позволят да изготвим рамка и стандарти за ядрената безопасност. Това трябва да е основната ни цел за в бъдеще. Надявам се да имаме други възможности да обсъдим темата и да изготвим законодателни а, актове, които да ни позволят да наложим ограниченията, от които се нуждаем. Но мисля, че е крайно време да дадем възможност държавите членки да разработят сами своят енергиен микс, който да включва и ядрената енергетика. Трябва да спрем да, разглеждаме ядрената енергетика като неприемлива от социална гледна точка, защото тя не е такава. Трябва просто да им да обясним на гражданите си какви са действителните проблеми, свързани с ядрената безопасност и трябва да ги уверим, че атомната енергетика е безопасна и може да осигури ефтина електроенергия за гражданите. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Брезина. Благодаря ви. Бих искал и аз да се присъединя към колегите, които благодариха на колегата Йортън за свършената от нея работа. Действително задачата никак не беше лесна, тъй като по въпроса за атомната енергетика и нейното ядрената безопасност има разделение между държави и членки, които използват атомна, енер... атомната енергетика за производство на, електро... на електроенергия и държави членки, които са против нейното използване. Подкрепям всички мерки, които ще доведат до засилване на независимостта и увеличаване правомощите на регулаторните органи. Насърчавам мерките за засилване на прозрачността. Бих казал, че трябва да се стремим към тъй наречената абсолютна прозрачност. Но по въпроса за правомощите на Европейската комисия, аз съм против възможността комисията да има каквото и било влияние върху регулаторите и затова подкрепям компромис 7b. Според мен колегата е свършила отлична работа и смятам, че компромисът е много добър От една страна, като човек подкрепящ атомната енергетика, не съм съгласен с някакви части от предложенията, но от друга страна разбирам, че компромиса не е приемлив и за някои противниците и затова предполагам, че това ще бъде един добър крайен резултат. Надявам се, че от утре в Европа ще има един, още един разумен законодателен акт. Благодаря на има господин Пашка. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, и аз бих искал да благодаря на докладчика госпожа Йордан и завърши много важна работа и толкова изключително отговорен начин. Смятам, че трябва да запазим правното основание, а именно договора Евратом. Смятам, че това е основата, която и в бъдеще трябва да използваме в нашата законодателна дейност. Смятам, че националните регулатори трябва да бъдат максимално независими. И що се отнася до спазването на международните норми и достатъчните правомощи на международните регулаторни органи, без наместно политическо влияние, смятам, че ролята на комисията в целия този процес не е необходимо. Като цел ние се опираме върху международни норми, които се прилагат не само в Европейския съюз, но и в целия свят. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля си, че изчерпахме списъка на изказващите се. Затова давам думата на Европейската комисия. Господин Гариба, заповядайте от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добър ден, почитаеми депутати. Първо, смятам, че от това, което чухме днес, това си се радва на доста голяма подкрепа в парламента. И искам да кажа, че комисията много се радва на това. Особено искам да подчертая работата на докладчика – която позволи да се съчетаят твърде различни позиции и намаляването на броя на изменения от 215 до 7 или 8 компромиса, в зависимост от това как ги броите, наистина е забележително. Също така искам да подчертая, че времето на вземането на решение от вас е от изключително важно значение – някои от ораторите вече посочиха, че този законодателен акт е много важна част от отговора, който Европейския съюз дава на аварията в Фукушима. За това е изключително важно Европейският парламент да се произнесе, за да може това досие да бъде финализирано максимално кратки, разумни срокове. Разбира се, това е постижение, постижение на докладчика, но в тясно сътрудничество с всички докладчици в сянка, които показаха изключително отговорно конструктивно отношение към това досие. Позволете ми също така да кажа, че що се отнася до измененията, ние се запознахме с всички изменения и като цяло комисията подкрепя изцяло или частично всички изменения, които са били внесени. Едва ли ще се изненадате, че що се отнася до избора между 7А и 7Б, Европейската комисия, ако мога така да се изразя, все пак по-скоро би предпочела 7А. Другата, другата част от обсъждането, която почти постоянно присъства на заседанието на тази комисията, е съвързана с правното основание. Искам да кажа, че винаги когато става дума за правното основание, каквото би могло да бъде Евратом, Бих искал все пак да ви припомня два факта. През 2002 година Съдът на Европейския съюз утвърди член 31 и последващи като правно основание за тази сфера. Това са разпоредбите от Евратом и също така Нека да не забравяме, че сега действаща директива е основана върху договора Евратом. Това е решение на комисията, свързано с необходимостта да се осигури последователност. Мисля, че докладчика вече подробно се спря и анализира всички изменения, тя спрям тях и ги анализира, но искам да подчертая, че особено ни радва това, че основната идея в основата на предложението, а именно регулаторна независимост, повишена безопасност на инсталациите, а също така прозрачност са неща, които ние изцяло споделяме като изключително важни заедно с парламента. Много ви благодаря. Сега давам думата на докладчика, за да обобщи обсъждането. Заповядайте, госпожо Йордан. Thank you. I have my, um... Благодаря. Тъй като има превод на словенски, ще премина на словенски. Знаете, не разбрах, че се осигурява превод от словенски. И така, благодаря на всички за участието в това обсъждане. Ще започна с въпроса за правното основание. Наистина, бих искала правното основание, въпроса правното основание да не се отлага за следващия мандат на парламента. Аварията в Фукушима се случи в началото на нашия мандат и затова смятам, че дължим на нашите граждани финализирането на този въпрос сега. Ако отново започнем да обсъждаме въпроса за правното основание, това според мен ще доведе до буксуване. Не става дума за нова директива, става дума за преразглеждане на действаща директива, която е основана върху договора Евратум. Радвам се, че сме единодушни, когато става дума за основополагащия принцип на прозрачността. Също така се радвам, че за нас безопасността е основен водещ принцип. Първо трябва да гарантираме безопасност, трябва гарантираме необходимите ресурси, финансови и човешки, които да позволяват един добре функциониращ механизъм за гарантирана безопасност. Също така говорихме за независимостта на националните регулаторни органи. Според мен, компромис 7А позволява постигането на тази независимост. В съответствие с новите формулировки, националните регулатори ще имат необходимата и исканата от тях независимост. Единствената разлика е, че Европейската комисия ще има определени правомощия, отнасящи се към Европейската група на регулаторите. Това е една процедура, която е работила в миналото и тя ще проработи и сега. Всички си спомняме, че тя беше приложена при проверка на безопасността на АЕЦ и в други случаи, при други проверки. Не трябва оценката на безопасността да остава само в рамките на държавите членки – Европейската група на регулаторите, част от която е и Европейската комисия, трябва съвместно да решават как да се изпълняват отправените препоръки. Няма значение дали ще гласуваме за 7А или 7Б. И в двата случая, в който и, да, който и случай да изберем, ще подкрепим ще подобрим сега съществуващата ситуация, все пак бих искала да ви приканя да гласувате за седема. Благодаря на всички колеги, на всички докачици в сянка, благодаря на секретарията за помощта. Искам да кажа, че комисията беше много отворена за диалог. Винаги, когато задавахме въпроса, получавахме отговор. Благодаря много на всички. Благодаря на всички участници в това обсъждане. Това е завършъка на едно много продължително обсъждане между докладчика и докладчиците в сянка, така че благодаря на всички. Както каза господин Видал Квадрас, времето не чака и наистина трябва да финализираме това досие. Утре ще гласуваме по този доклад след 10 часа сутринта. Веднага след фотосесия. Така че първо ще се снимаме и след това ще продължим с гласуването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – Размяна на мнения относно енергийната политика на Европейския съюз Доминик Кристор, генерален директор на Генерална дирекция енергетика в Европейската комисия. И така приканвам господин Ристори да се присъедини към нас. you. Ještě jednou vítám. И така, добре дошъл отново господин Аристори. Добре дошъл на нашето заседание. За нас е чест, че сте тук сред нас, за да обмениме мнения по всички проблеми, свързани с енергетиката, защото Общо известно е, че Комисията по енергетика обсъжда проблеми, които са от огромно значение за нашето бъдеще, за бъдещето на Европа. И на тук, що през дискусия, Стана ясно, че тази дискусия не е лесна, тъй като всяка държава членка има своя концепция за енергийния микс. Така че много е трудно да се, да се направи едно обобщение и да се намери един общ поход. Но благодаря ви за това, че сте тук, господин Моля ви, направете един увод и след това нашите колеги ще вземат думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за това, че ме поканихте тук на вашето обсъждане, тъй като а, моето посещение съвпада с едно събитие, което още веднъж привлича вниманието върху енергийната сигурност, било то в Европа, било в международен план и от гледна точка на геополитическата безопасност. Бих искал да се спра на две неща. Първо, а, какво се променя и то тази промяна е много бърза в а, общо европейски и международен план. Нещата се променят бързо. Ние трябва да предвиждаме, за да можем да е, бъдеме в крак. И второ, създаване на енергийна политика, която да почива на баланса между конкурентоспособността и устойчивостта. Какви са промените в е, международен план. Първо, разнообразието на енергийните източници. Е, все по-голямия дял, който заема е, възобновяемата енергия в Европа и в света и неконвенционалните начини за експлуатиране на гъста и нефта извън Европа, като това разбира се има много специфични отражения върху цените. Второ, увеличаване на търсенето в Европа и в света. Първо, поради демографски проблеми. В средата на 19 век на Земята живееше 1 милиард души, след това 3 милиарда, 6 милиарда, в момента сме 7 милиарда и в най-скоро време ще бъдем 9 милиарда. Второ, все по-бързото разрастване на, граду, на, граду, на градовете, все по- бързата урбанизация и оттам и много по-големите търсене, много по-голямото търсене в областта на енергетиката. Също времено, през следващите 20 години най-вероятно 2 до 3 милиарда жители на света ще станат част от средната класа в Азия, Индия, Китай, но също така и в Латинска Америка и в Африка и съответно това ще има много определено отражение върху цената на енергетиката, която най-вероятно ще бъде висок. И трето или четвърто, все по-голям конкуренция в геополитически план за достъп до енергийните ресурси в света вследствие на все по-голямото глобализиране на пазарите. Нека не забравяме, че доскоро единственият световен пазар беше пазара на нефта, докато сега сме, сме свидетели на разрастване на един световен пазар на гъста, природния газ и също така втечнения газ. Същевременно, ние европейците, които притежаваме много малко естествени ресурси, трябва да създадеме и прилагаме една политика, която да стъпва от една страна на енергийната безопасност, от друга страна на устойчивостта и конкурентоспособността. Първа, първата ориентация, първата тенденция е намаляване на емисиите CO2 в нашата економика. Днес в 2014, не 2020, не 2030 година, повече от 50% от електричеството, електроенергията в Европа се произвежда а, на основа на, ядр, на ядрена енергетика и, и енергетика свободна от емисии на СО2. И за 2030 2030 година на, нашата цел е намаляване на емисиите с 40% и се радвам, че Европейския парламент прие а, насоки в а, този дух и също времено тези цели се подкрепят от повечето държави членки, в изключение на Польша и други страни, които се сблъскват с известни економически проблеми за постигане на тези цели. Така че, то втората цел е, е използване на чисти технологии в областта на въгледод... Е, въгледобива, тъй като въглищата ще продължат е, да бъдат е, основния ресурс за, за производство на електроенергия в някои страни, като Полша и други, така че ние не можем да изключиме този естествен ресурс. Трето, развитие на, устойчивите, на устойчивата енергия и заемане на все по-голям дял от пазара. 27% в Европа, като целта ни е постепенно да бъдат премахвани или стеглени субсидиите, след като се въведе технология, която да бъде достатъчно конкурентоспособна и печеливша. Как, както казах, нашите ресурси са твърдо ограничени и за това трябва да целиме разнообразие. След това създаване на единна мрежа не трябва някои държави членки да продължават да бъдат зависими от мрежите на трети страни, като например страните, балтийските страни, които са все още изцяло зависими от руската мрежа. Развиване на технологии и разширяване на мрежите в регионите, където това е необходимо и по-специално в Иберийския полуостров. Миналата седмица разговарях с отговорници, ръководители на испанските и френски мрежи за развиване на съоръженията в този регион. Едно по-добро сътрудничество. Защо? Защото разширяването и координирането на мрежите няма да може да се осъществи от днес за утре или в много бързо време. Тоест, трябва да разширяваме центровете и вече съществуващите мрежи чрез много по-добро сътрудничество и координация между съществуващите центрове към е, север, северо-исток и северо-запад. Същевременно трябва да е, насочиме дейността на националните регулатори към основните ключови проблеми за по-добра интеграция на мрежите на възобновяеми енергия децентрализиране на съоръженията и увеличаване на капацитета, всичко това в регионален план. Трето, политиката на търсенето и политика за по-голяма енергийна ефективност. Е, нашата правна основа и е, законодателна рамка е извънредно добре развита и подробна и трябва да се възползваме от това. Но нещата не са толкова лесни. Нашите предприятия трябва работят много добре, но но не експлуатираме достатъчно съществуващия потенциал. В три основни а, е, области. Първо, а, е, жилищния, жилищния фонд и а, е, сградите, като се увеличи много по-добре изолирането на сградите. Второ, а, по-добра ефективност на всички двигатели с вътрешно горене чрез използване на, повисо, на високи технологии. а смятам, че от технологическа гледна точка можем да минеме от 6 литра за 100 км на 4, 4 литра и половина за 100 км и то за обикновените ем, превозни са обикновените частни превозни средства. И трето, Е, еко е, етиктирането и екодизайна е, ще ни позволят да създаваме нови съоръжения, които да отговарят на най-новите технологии и норми. Същевременно трябва да обърнем по-особено внимание на цената и на производствената цена на съоръженията, един неотдавнашно не, не изследване показва, че има много големи разлики между цената на дребно и цемата на дребно. Затова всички економически оператори трябва да е, извлекат съответните полуки от това също. Същевременно трябва да наблегнем на новаторството, развойната и научната дейност в е, тази област, тъй като енергийният отрасъл не инвестира достатъчно в е, научна и развойна дейност. Същевременно обаче никога няма да бъдем достатъчно конкурентноспособни, ако е, не не е, успееме да настигнем тези, които са най-напредналите в областта на патентите и е, новаторството. Миналата, е, миналата седмица la maturité, on approche du moment е, След Миналата седмица направих един преглед на съществуващите патенти в областта на интелигентните съоръжения по принцип. А интелигентните броячи. И за съжаление, ние сме много назад, много сме закъснели спрямо напредък, отбелязан от Съединените щати и Азия, така че от нас се изисква а, да използваме всички възможни средства и с благодарение на парламента и с помощта на парламента ще разполагаме с 6 милиарда за новаторство в следващата многогодишна финансова рамка, 23 милиарда за, за разбойна дейност, така че с всички тези, тези средства трябва да бъдат а, канализирани в областта на енергетиката за приемане на най-високите норми в областта на безопасността, защото Европа трябва да бъде, е, да бъде водеща в тази област тук не можем да, когато става дума за, енерги, за ядрена енергийност, няма ефтино. Европа трябва да спазва всички необходими норми. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря за това, че направихте преглед на енергийния сектор в Европейския съюз. все още ни предстоят много важни дискусии, решения. И сега дам думата на госпожа Крос. Мерси боку. Много ви благодаря. Господин председател, благодаря и на вас, господин генерален директор. Направихте много интересен преглед, много изчерпателен преглед на положението в областта на енергийната политика в Европейския съюз. И в контекста на събитията в Украина и в Крим, за пореден път си даваме сметка колко важна е енергийната независимост в Европа и колко важно е да работим за постигането й. Обедена съм, че следващият мандат на Европейския парламент ще бъде един мандат, за който енергийната политика на Европейския съюз ще се превърне в основа на цялостната ни работа защото със сигурност ще има много голем, много голям напредък в областта на научно-изследователската и развойна дейност, както и по отношение на промишлеността. Така че още веднъж ви благодаря за направеният обзор. Действително изтъкнахте най-важните проблеми. Аз бих искала да, се, да обърна внимание на въпроса за цената. Казахте, че цената на енергията много често е по-висока в Европа в сравнение с други големи е, економически центрове. Видяхме какво се случи в Съединените щати и резкият спад на цената на електричеството с, с развитието на шестовия газ. Знаем, че тази висока цена на енергията тежи на, на европейската промишленост и това води до опасност от изместване на производството и съответно изместване на отделянето на въглероден диоксид извън Европа. Ето защо действително трябва да взема спешни мерки, защото енергията е тясно свързана с економиката на Европейския съюз. Зато ни трябва една глобална визия за енергийната политика. Трябва да обвържем, разбира се, с политиката в областта на климата, но не само с нея. Трябва преди всичко да я обвържем с политиката в областта на промишлеността. И през последният е, през този мандат много често съм опреквала Европейската комисия, че прекалено, чест, прекалено често е, разглежда енергията на Европейския съюз е, от призмата на климата и прекалено рядко повдигна въпроса за връзката и с промишлеността на Европа. И пак повтарям, не бива цената на енергетиката да се превръща в пречка за развитието на промишлеността имаме за период 2014-2020 година консултации по, отношта, по отношение на политиката в областта на промишлеността. Започна консултации, обществена консултация и се радвам, че Европейската комисия предвижда система за финансиране на нисковъглеродните енергетики, които се основават върху реалното положение на пазара, защото някои технологии са достатъчно зрели вече и нямат нужда от субсидиите, които тяхната цена може да бъде поета от помешеността и от гражданите. Притеснявам се обаче, че продължава да има изключения за някои отрасли, в които има много високо употребление на електричество. Намалява се броят на допустимите отрасли и таваните. И аз се притеснявам, защото тези нови ръководни насоки на практика ще увеличат цената на енергията. И според мен затягането на критериите в тази област ще изложат много економически отрасли на опасност от делокализация и изместване на, на отделянето на углероден диоксид и се питам, господин Гилен, като как може да оправдаете подобни мерки? Приветствам мерките сети в рамките на пакета климат и енергетика, но смятам, че трябва да подхождаме по-реалистично и прагматично и съм озадачена, че се предвижда единен режим за много различни промишлености, без да се взимат предвид възможностите от економическа и на гледна точка на отделните отрасли. Ще ви дам пример. Примера с стомановивната промишленост. Както знаете, този отрасъл много силно пострада в Европа, но все пак трябва да положим усилия, за да го запазим, тъй като това е производство на на стомодобив в близост до нашата промишленост и затова трябва да го запазим. А как може да си представим една промишлена политика в ЕС, ако няма стоманодобив? А когато говорим с основните ни манифактурни промишлености, може да се предвиди евентуален марш за намаляването от 2050 2050 година. Европейската комисия предвижда 80%, но те казват, че на практика могат да постигнат най-много намаляване от 15%. Може би трябва да се положат повече усилия, но трябва на всяка цена да престанем да увеличаваме изкуствено цената на енергията. В противен случай ще изложим на прекалено голяма заплаха някои отрасли от европейската промишленост. Така че как виждате вие връзката между необходимостта да запазим конкурентоспособността на някои от секторите ни, които имат много високо потребление на енергетика и не могат нищо да направят по, по въпроса. И как тази потребност може да се обвърже с необходимостта от разработване на истинска политика за и независимост. Благодаря ви. Господин Вистори. Ще ви отговоря незабавно. Имате думата, господин. Благодаря ви, госпожо Гростет, за всички направени коментари. Съгласен съм с вас за, за това, че енергетиката ще бъде изключително важна следващият мандат на парламента. Съгласен съм и с връзката между енергийна политика и политика в областта на промишлеността. Имаме нужда от промишленост в Европа и това е усещане, което се споделя във всички държави членки. По време на посещенията си в различните столици, всеки път се очудвам, но откривам тази тема сред основните приоритети и ако им позволите да направя този, тази забележка, смятам, че това е ново явление в редица столици и това ни дава надежда, че ще можем да приложим на практика тези нови надежди. По въпроса за цената, струва ми се, че вашият анализ много ясно представи разликите между цената на едро и цената на дребно. Цената на дребно се съставя от различни елементи, в които се включват и елементи, които, рядко, които много често нямат нищо общо с производството на самата енергия. И съответно в тези случаи трябва да влезем в, незабавно в преговори с държавите членки. Също така съм съгласен и с политиките и връзката между енергетиката и мерките в областта на климата и опасната околната среда. Трябва да се гарантира по-добра съгласуваност между отделните отрасли. И трябва да има по-добра координираност между мерките, които се взимат в областта на политиката на конкурентоспособност, като разбира се, се запазва приоритета на, този, на тези политики от една страна и мерките, които се взимат в областта на политиката, в областта на енергетиката, промишлеността и околната среда. И тук бих искал да отбележа, че има има комуникация между Генерална дирекция енергетика и Генерална дирекция конкурентна способност. Защото ние на първо място сме длъжни да даваме извест... да, да обясняваме. Ние сме специалисти, но не винаги сме специалисти в областта на енергийната политика и за това в някои случаи трябва да обясняваме дадени идеи. По отношение на изключенията за отрастите с висока консумация на, на енергоемките отрасли, имаше много активни консултации, както винаги се случва в съвместната работа с различни генерални дирекции на комисията. Има също така и консултации между Генерална дирекция енергетика, економическите субекти и националните органи на държавите членки. Доближаваме се до постигането на решение в тази област, но е важно това решение да вземе предвид всички елементи, които ви споменахте. А ми се струва, че към момента има по-добро разбиране по въпроса, отколкото имаше само преди два месеца. И това стана възможно благодарение на всички досиета, които достигнаха до Генерална дирекция конкурентност и постоянният ни диалог. Ежеседмично обсъждаме всички тези теми с колегите от Генерална дирекция конкурентна способност. И за това съм убеден, че от една страна има по-голяма отвореност и по-добър диалог, включително и с разсълния комисар Алмуния. И аз се надявам тези нови дискусии да ни позволят да а, намерим добро решение, а именно не да изготвим един ограничаващ списък, а един списък, който да включи възможно най-много економически отрасли. отрасли. Вие споменахте производството на алумини, на цимент, на хартия. Това са много важни отрасли и е важно да ги запазим тук в Европа. Това е важно както за да се гарантира промишлен, е, основата на промишлеността в Европа, така и за да се подобри конкурентоспособността ни. Днес се предлага нова цел от 20% БНД за промишлеността а имаме много а в някои държави загубихме много, голяма, много голям дял. Имаше държави, в които преди 10-20 години имаше 34% от БНД от общепромишлеността, а днес те са спаднали на 14%. Ето защо имаме нужда от една цялостна политика, която да взима правит всички тези компоненти. Но сега ми се струва, че днес има повече поводи за надежда в сравнение с близкото минало. Благодаря ви. Антонио Корея де Кампо. Много ви благодаря. Сега господин Антонио Кампо. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Първо искам да ви поздравя с назначаването ви. Предполагам, че вие наистина ще постигнете много, понеже познавам отблизо вашата кариера, така че се надявам е, и съм сигурен, че Генерална дирекция енергетика ще бъде една от най-активните генерални дирекции на комисията. Всички сме загрижени от е, цената на енергията в Европа и по-специално на енергията, използвана в е, промишлеността в отделните държави членки. Но при всички случаи, независимо от е, разликите между различните държави членки, ние въобще не сме конкурентно способни, ние не сме на висотата нито на Съединените щати, нито на Азия. Така че също има проблем, цените са прекалено високи за потребителя, има огромни разлики между цените на древно и на едро. И в също така виждаме, че проблемите се отразяват и върху интелигентните мрежи, които се използват от самите потребители. Тоест, е, колко. Разбрахме също така, че е много трудно да превърнем потребителя в един отговорен е, потребител и ползовател на собствената си енергия. Така че е, Има, има известен е, напредък между в свръзките, в координиране на а, мрежите, но, а, но този, този напредък е наистина незначителен, ако а, сравниме с а, заложеното по време на конференцията в Барселона. Знаете, че 11 държави членки, включително и моята страна Испания, а, решиха да приемат мерки, които да са много по- е, е, обвързващи, отколкото е, тези, които са наложени от Европейската комисия. Но, моя про проблем е, моя въпрос е следния. Бих искал да знам каква е, как реагира как ще реагира комисията. Всички познаваме, всички знаеме какво е предложението на комисията. 40% енергийна ефективност. Знаеме също така какви са целите, доста неясни, 27% доколкото разбирам а, за отделните държави членки. Но тук не става дума точно за. Но за, каква, но за каква ефективност говориме, като в крайна сметка, като че всъщност тези 40%, тези 40 са е, цифри спрямо а, е, постигнатите цели през 1980 година, така че на практика това въобще не са амбициозни цели. Е, същевременно времено Е, се радваме, че наблягате и свързвате тези цели с целите на програмата Хоризонт 2020 година, с новаторството, с регионалните е, цели или целите, които ще бъдат финансирани с е, средства от регионалните фондове, но нещата не са ясни, не са уточнени. Така че бихме искали да знаем каква е позицията на комисията, на вашата генерална дирекция относно амбициите, целите от 30% между взаимосвързаността, защото ако нямаме взаимосвързаност, никога няма да успеем да изградиме един общоевропейски пазар на електрическата енергия. Извинете, че бях прекалено подробен. Благодаря ви. Сега ще изслушаме още трима колеги и след това ще чуем отговорите. Господин Проди, заповядайте. Innanzitutto le mie congratulazioni per la sua nuova responsabilità di direttore generale e... Първо, и преди всичко, поздравления за вашето назначение като генерален директор. Нещо, което е добре и за такава важна политическа област на Европейския съюз, каквато е енергетиката. Бих искал да видя един подход в енергийната политика на Европейския съюз, който да обхваща и други проблеми, така че да можем да гарантираме това, че заедно с енергетиката можем да постигнем напредък и в други сектори. Един пример. Дефорестали и анке... Е, Биомасата, например. И най-вече остатъците от дейността в селското стопанство и горското стопанство, също така биомасата и замърсените терени. Мисля си, че тук също има един важен аспект, важен проблем. Например, въглер, извинете, водородната економика. Знаем, е, че може да се извлича газ при изгарянето, дори и при разлагането на биомасата. И разлагането на биомасата и използването на този процес като източник на енергия позволява да избегнем изгарянето като метод за генериране на енергия. Има огромни възможности за реално обвързване на производството на енергия с това, което правим с цел да преодолеем промяната в климата. Ние трябва да работим за това да защитаваме нашите ресурси и ние можем да го постигнем само ако поставим необходимия акцент и върху работата ни в сферата на енергетиката. Както вече казах, трябва да избягваме изгарянето на суровини с цел добиване на енергия. Освен това, нека да помислим за добива на петрол в открито море. Да, наистина може да се извлича енергия от енергия на ураганните ветрове. Това може да бъде изключително важно в сложната ситуация, в която се намираме. Може би е добре да работим и в това отношение, като изграждаме вятърни електроцентрали в открито море, така че да се използва включително енергията на ураганните ветрове. Мисля си, че това е една полезна идея, която се вписва в системния подход. Това ни помага Европа да стане по-независима и същевременно да защити и други сектори, не само енергетиката. Искам да подчертая нещо, което винаги съм подчертавал. А именно необходимостта от високоефективни мрежи за пренос на електроенергия при високо напрежение – това е отрешаващо значение, ако искаме оптимално да използваме възобновяемите източници енергия. Между другото, така може да се подходи към въглищата, които разбира се е, не са възобновяем източник на енергия, но така или иначе има технологии, които ни позволяват да изкараме по-малко въглища. Така че има много подходи и технологии, които ни позволяват да генерираме енергия, като същевременно опазваме по-добре околната среда. Председател, благодаря ви, господин Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да ви поздравя, скъпи господин Ристори, за назначаването ви за генерален директор на Генерална дирекция енергетика. Мисля, че вашата биография напълно оправдава това назначение. Вие просто си попаднахте на мястото. И а, вие в крайна сметка а, по, някак си по, по, постигнахте съвсем естествено това, което трябваше да постигнете. Но В вашето изказване вие обр... обрисувахте една много цялостна и подробна картина на състоянието на енергетиката в Европа и също времено вие бяхте много откровен. Вие съвсем а, честно и откровенно се спряхте на проблемите свързани с конкурентоспособността и устойчивостта. Вие споменахте необходимостта колкото се може по-бързо да бъдат премахнати държавните помощи. Също така подчертахте че много от държавите членки въобще не са конкурентоспособни на световните пазари. И припомнихте също така, че енергийния микс трябва да бъде балансиран, разумен, без обаче да се влияе от идеологически възгледи относно происхода и естеството на енергията. Така че вашето изказване беше много приятно за слушане. Но бих искал да ви задам следните въпроси. Първият въпрос относно ефективността на а, възобновяемите източници на енергия и нашите цели. Защо целите за възобновяемата енергия са задължителни, а за ефективността не? Мисля, че това е погрешен подход. Струва ми се, че веднъж за винаги трябва да решиме и постановиме, че ефективността трябва да бъде съотносима с възобновяемостта. А, вие споменахте много важни компоненти и аспекти, като взаимосвързването, използването на новите технологии, усъвършенстването на стандарт усъвършенстване на нормите, използване на а, нисковъглеродните технологии, на чисти технологии в областта на въгледобива. За необходимостта да се подноват съоръженията за добив на различни ресурси и суровини, но тук става дума за няколко стотици милиарди как, е, откъде, къде, къде ще намериме тези средства. Става дума за едни огромни е, инвестиции, които биха били необходими за решаване на всички проблеми, пред които сме изправени. Благодаря. Благодаря. Госпожа Карвали има думата. Благодаря, господин председател. Добре. Дошли, господин Ристори. Поздравления по повод на вашето скорошно назначаване като генерален директор. Искам да ви попитам за това, как предвиждате сектора на енергетиката в контекста на Хоризонт 2020. Тук в парламента сме предвидили увеличаване на бюджета особено що се отнася до предизвикателства пред обществото. Три, поставихме особен акцент върху интелигентната енергетика за Европа. И е важно да има приемственост и непрекъснатост в дейностите, включени в Хоризонт 2020. Също така придадохме значително, придадохме голямо значение на големи индустриални демонстрационни проекти. Има проекти, които вече са на доста завършен етап. Сега в момента това, от което те се нуждаят, е от мащабен демонстрационен проект, който да докаже тяхната полезност. Изключително е важно да се очертае този триъгълник от устойчивост, енергийна ефективност, технологично развитие. Имаме нужда от по-развити, по-екологосъобразни технологии, така че да имаме едно общество с ниско въглеродна економика, без това да подкопава економическото развитие на Европа. Затова искам да ви попитам как всичко това ще бъде реализирано, какво ще бъде вашето сътрудничество с другите генерални дирекции, които също така участват в реализирането на Хоризонт 2020. Дава се приласил пан Марчинкевич. Да, благодаря ви. Господин Марченкевич има думата. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, господин Ристория, също искам да я поздравя с вашето назначаване за генерален директор. Аз представлявам Полша, една страна от Източна Европа. Трябва да кажа, че този мандат започна добре с доклада на господин Видал Квадрас. Но нека да не забравяме, че имаше ситуации, в които беше спряно подаването на природен газ за Украина, нещо, което засегна доста други европейски страни. Подготвихме един регламент, който влезе в сила при подкрепа от страна на всички политически групи. И така, сега е 2014 година и отново гледаме към Украина. Виждаме, че има проблеми и с енергийната общност. Европа е много разнообразна. Не става дума само за отделните държави членки, но и с отделните региони, Скандинавски регион, Източна Европа, Южна Европа. Всеки един от тези региони на Европа е на много различно ниво, що се отнася до промишлено развитие, що се отнася до съоръженията за производство на енергия, които са се изграждали, формирали в продължение на десетки години. Достойно е е, за съжаление, че се търсеше решение чрез по-амбициозни цели при противодействие на промяната в климата. И съм съгласна с госпожа Горостет, която каза, че прекомерно се вторачваме в промяната в климата. Имаме нужда от много сериозен подход от страна на вашата генерална дирекция, нещо, което не видяхме до сега от Европейската комисия, която се средоточаваше прекомерно върху промяната в климата. И екологосъобразните цели, целите на екологосъобразността не се вписваха в целите на промишленото развитие. Говореше се прекалено много за екологосъобразно развитие, не се мислеше за промишлеността, която дава толкова много работни места в Европа. Нека да не си поставяме прекомерно амбициозни цели, които след това не можем да постигнем. Мисля си, че е абсолютно ясно, че трябва да сме единни във всичко, което се отнася до енергетиката. Сега позволете ми един кратък въпрос. За заседанието на съвета, което ще състои тази седмица. Господин генерален директор, ние знаем, че и тези въпроси ще се обсъждат на съвета. Дали смятате, че е възможно да погледнем нашите енергийни цели, целите в областта на енергетиката от по-различен ъгъл, така че да не сме повлияни толкова неблагоприятни в тази сфера. Председателя, благодаря. Госпожа Хюбнер, последен оратор в този дебат. Благодаря ви, господин председател. Трябва да призная, че много се радвам, че ви, господин Ристори, поемате този пост. Поздравление от мен. Вече мога да съм оптимист за енергийната политика в Европа. енергетиката е в основата на економиката на Польша на цяла Европа. Ако нямаме подходящ енергиен баланс, ако не можем да се оттърсим от зависимостта ни от трета държава като доставчик на енергия, никога няма да можем да се развиваме. Промишлеността ще напусне Европа и вече една голяма част от промишлените предприятия го направиха. Това, което вие казвате, разбира се, е нещо, което приветстваме, но реалността е свързана и с това, че съществуват много проблеми. Например, технологиите. Много от мерките за олавяне и заканяване на въглерод не са приемливи. Възможностите за производство на биогаз и биогорива също са проблематични, тъй като не искаме да урязваме производството на селстопански продукти. Ние знаем, че има много субсидиране в сферата на енергетиката с цел да се поддържат по-низки цени. Знаем, че трябва да можем да съхраняваме, да складираме енергията. И съобщо на къде да поемем? Вие казахте, че иновациите и патентите са нещо, в което Европа изостава от САЩ и Китай. Но процесите на иновации са нещо, което изискват много време. Какво можем да направим така, че да съкратим времето между замисъла и реализацията? Кое ще бъде наш приоритет? Как, господин генерален директор, ще осигурите това, че всичко да е включено в енергийния, енергийния баланс и как ще избегне това предприятията да напускат Европа? Вашата диагноза е точна, но как да постигнем желаните цели и по какъв начин? Защото не можем да разчитаме само на несъвършенната възобновяема енергия. Как да намерим реални, реалистични решения, ако загърбваме Целия спектър от възможни реалистични решения. Председателята, това беше последният въпрос. Така че, господин генерален директор, сега ваш ред е да отговорите на този широк спектър от въпроси. С нетърпение очакваме да чуем вашето мнение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Да не ще отговоря на господин Корея де По отношение на цените, за първи път е, представихме един много изчерпателен анализ, анализ изготвен от нашата генерална дирекция. Той много ясно показва няколко извода. И преди всичко огромната разлика между цените на едро и цените на дребно. Припомням ви, че по отношение на цената на едро, цената на природния газ остана сравнително стабилна, а цените на електричеството са най-низките от 10 години насам. И това са цени сравними с цените в Съединените щати. Ето защо би следвало да си направим изводи, в частност по отношение на енергийната политика и бюджетната политика в държавите членки. Редица от тях се подадоха на изкушението да прехвърлят върху потребителите, както върху предприятията, така и върху гражданите част от е, тежестта на цената, което води до изкривяване на пазара и а, е, което доведе до а, е, непропорционално поемане на тежестта на цената от предприятията, които сега трябва да изградят на ново промишлената тъка на Европейския съюз. Ето защо трябва да си направим съответните изводи и да предприемем мерки за закрила на тези, които имат нужда от такава. Припомням също така, че по отношение на цените има огромни разлики между държавите членки. И тук отново говорим за от една страна са цените за промишлеността, от друга страна на цените за домакинствата. Някои правителства по-лесно дават дават възможност за дерогации за промишлеността, а други се съсредоточават върху мерки за закрила на домакинствата. Ето ще имаме нужда от един по-цялостен, по-европейски подход, който взима предвид на първо място конкурентоспособността като основна, основен критерий. По отношение на интелигентните мрежи и потребителите, напълно съм съгласен с вашето мнение. Казах го и в встъпителните си думи. Притеснявам се от закъснението в Европа по отношение на патентите и научно-изследователската дейност в областта на интелигентните измервателни уреди и интелигентните мрежи. И другото ми казано, технологичните възможности, които им дават възможност да се възползват от, от интелигентните средства за производство на електроенергия и възможност да, да се отчитат и да следят своето потребление с тези уреди. Неприемливо е да закъсняваме по сравнение с Съединените щати и с Китай, китайските предприятия. И ви припомням, че в този отрасъл много голяма част от дейността е в частния сектор. Ето защо бих искал да обединим всички заинтересовани страни и действително да привлечем вниманието върху неприемливото закъснение в един толкова важен за бъдещото отрасъл. А целта ни е да да включим новите постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в енергийния сектор. По отношение на енергийните връзки също напълно съм съгласна с вашият анализ. Бих искал да разгледаме по-задълбочено този въпрос и отново да се, да се върнем към него с конкретни данни за постигнатият напредък и за това, което все още не е постигнато в най-чувствителните региони. Бих искал да представя на вас и на, Европейски, и на съвета едно последователно предложение, ако то се окаже необходимо. Едновременно с това трябва да отбележа, че миналата седмица разговарях с а, отговарящи от, с а, ръководители в областта на системата на електроснабдяването във Франция и в Испания и стана ясно, че тук става въпроса за много сложни случаи и от финансова и от технологическа гледна точка ще действително трябва да направим оценка и възоснова на тази оценка да имаме много по големи амбиции. Защото съм напълно съгласна с вас, в крайна, в, крайна сметка, очакваната ни цел трябва да постигнем взаимосвързаност на европейско равнище, макар сега да се случаваме в оригиналното. Господин Поди има право, твърдейки, че има много голям потенциал в много държави членки по отношение на биомасата и на отпадъците от селско-стопанското производство и горските стопанства. По отношение на, на, на въглерода също трябва да вземем предвид всички възможности. Не можем да се откажем от толкова важен енергиен източник, като водорода. Същото върши и за вятърните инсталации в открито море. Знаете, че първо започваме да ги разработваме и трябва да се прави разлика между технологиите, които достигат етап на зрялост, а именно вятърните инсталации на сушата и слънчевите панели. Виждате, че там цената значително спадните станаха конкретно способни. И от друга страна големите вятърни инсталации в открито море, които представляват огромно технологично предизвикателство и които на този етап са скъпоструващи инвестиции, но които си заслужават да бъдат изпробвани включително и по причините, които вие споменахте, а, имане, а именно намаляване на последиците от цунамитата, ураганите и другите природни бедствия, които все по-често достигат и до нашата територия. Вярно и е това, което казахте вие за... Вярно и е това, което казахте за новите технологии в областта на въглищата и енергийната ефективност, действително трябва да намалим колкото е възможно загубите на енергетика по мрежите, трябва да интегрираме новите тех, технологични постижения, в частност в областта на ИКТ. И много често съм шокиран от невъзможността на някои оператори напълно да се възползват от новите технологични постижения. Трябва да ги използваме и само по този начин ще постигне бърз напредък в правилната насока. Господин Видял Квадрас зададе два въпроса. Първият беше свързан с енергийната ефективност. Да, трябва енергийната ефективност да се смята за толкова важен стратегически приоритет, колкото и възобновяемите енергийни източници. И да, Европейската комисия ще направи предложение след лятната вакансия. Ще направим приложение, предложение по основа на изчисленията, с които разполагаме. За сега се предполага постижение от 17% в сравнение с предвидните 20% за 2020 година по отношение на енергийната ефективност. Беше постигнат е, доста сериозен напредък по отношение на енергийната интензивност и тук е, трябва да поздравим преди всичко предприятията и в частност е, в областта на електроснабдяването, но все още има много голям неизползван потенциал в областта на сградния фонд, на транспорта и на оборудването. И тук трябва много ясно да кажем какви са целите ни. Повторят ви въпрос. Да, прав сте, имаме нужда от много масивни инвестиции от близо 500 милиарда за инвестиции. И припомням, че много електроцентрали, както ТЕЦ, така и АЕЦ ще достигнат края на своя цикъл на живот през едните няколко десетилетия. И до 2300 година трябва да се инвестират 500 милиарда в тази област. Следващият инвестиции са в областта на транспорта и разпределението и там инвестициите в размера от 600 милиарда до 2300-2035 година, тъй като трябва да се преразгледа мрежата, която не е предвидена за да се справи с съчетаването между централизирано производство и децентрализирано производство на електроенергия. Днес имаме нуждата да вземем предвид и двата вида производство. Едновременно с това трябва да се гарантира включването на ВЕИ при възможно най-добри условия и едновременно с това да се гарантира високо равнище на сигурност. И ако постигнем целта 20% за ВИ производството на електричество, въпросът за сигурността и гарантирането на доставките вече се поставя по съвсем друг начин, а не, а не както беше в миналото, когато ВИ бяха несъществена част от общият микс търсенето и складирането на общество не беше приоритет в миналото, но това беше голяма грешка. Складирането трябва да се превърне в приоритет и, те нос... и то не само за петрола и за природния газ, но и за електричеството. Редица от вас работиха много активно по въпроса за научно-изследователските производства. Имаме два основни приоритета – Единият от тях е въглерода, а вторият са батериите и действително трябва да постигнем един истински европейски пазар за батериите. А по въпроса за финансирането, равнището на възвръщаемост на инвестициите в областта на енергетиката като цяло е доста по-добро сравнение с други отрасли, които също изискват много големи инвестиции, като например мащабните транспортни инфраструктури. И така, на първо място се нуждаем от ясна рамка, която да гарантира необходимата предвидимост за инвеститорите. И на второ място трябва да представим заедно с операторите, нашите цели и нужди на финансовите пазари. Знаете, че от 2008 година насам преживяваме много тежка криза. В момента големите банки възстановяват своите равнища на ликвидност и говорим се повече повече за финансирането на реалната економика. И енергетиката трябва да бъде сред приоритетните отрасли за инвестиции в реалната економика. Ето защо трябва да привлечем големите банки, пенсионните фондове и другите участници на финансовите пазари. И трябва да го направим чрез един много добре уреден на много добре уредена правна регулаторна рамка. Госпожо Карвало, мога да ви уверя, че с колегата Смит и с неговите сътрудници работим съвместно за прилагането на практика на делът последна енергетиката в програмата Хоризонт 2020. Така, например, аз често казвам неговия заместник председател, е господин Штромайер, на моите подготовителни срещи, за да тече подготовката по координиран начин. Знаете също така, че трябва да преразгледаме плана и трябва да включим нашите приоритети, а именно от една страна предлагането чрез подкрепа за възобновяваните енергийни източници, от друга страна да се съоточим и върху търсенето, защото търсенето е много важно по отношение на енергийния сектор в Европа. И знаете, че в миналото имаше различни опити. Някои дадоха добри резултати, други не до там задоволителни резултати. Ето защо трябва да вземем прави всички тези факти и много правилно да определим приоритетите си, включително по отношение на интелигентните мрежи тази сутрин имахме съвместно заседание, отново се съгласихме да за, ускорим работата по пътната карта, за да може на есен да имаме един план, който да отразява всичките ни приоритети. Но от тази гледна точка методът за сътрудничество между генералните дирекции функционира добре и за това има надежда да се постигне добро равновесие между търсенето и предлагането. Господин Мар... Марзикевич, Бих искал да кажа, че кризата в Украина на първо място показва постигнатото от кризата през 2009 година насам. От началото на тази криза, още в неделя свиках среща на групата за координация в областта на природния газ, която вие създадохте. Тя заседава още в понеделник, което даде възможност в вторник на съвета на министрите на енергетиката, за да представи много ясна какво е положението в момента. Имаше още една среща в петък, за да видим какво е настоящото положение с преноса. Това е много важен въпрос. А едновременно с това правим всичко възможно, за да помогнем на Украина през този много труден преходен период, включително и в областта на енергетиката. Целта е не само да се гарантира запазването на функционирането в момента, т.е. да се гарантира преносът от Украина към Полша. За целта ние представихме нашият проект и ако той се възпо... ако той получи необходимата политическа подкрепа, той ще бъде готов още през септември и целта е да се свържи газопроводът между Словакия и Украина с Ривърс Флоу и с основната централа за складиране на природен газ в Украина. И по този начин значително ще се подобре и положението в самата Украина. А оттам нататък мога да ви уверя, че сме постоянно, в постоянен контакт с полските власти. Включително и с сътрудниците от кабинета на се от Туск. Самият аз бях на посещение в Польша преди две седмици и ми се струва, че сред че измежду всички мерки, които бяха предложени в края на януари, много са в а, насоката пред, предложена само от Польша, но и от останалите държави членки, От например увеличаване на гъвкавостта за държавите членки при избора на енергийният им микс, базарната насоченост за възобновяемите енергийни източници и а, възможността за започване на проучвателна дейност за шистовия газ от страна на държавите членки, които биха искали да го направят. Едновременно с това публикувахме една препоръка, която с нищо не добринася, не променя настоящото законодателство и която дава възможност на държавите членки, които искат и, кои, и с, спазвайки съответните норми за опазване на околната среда да започнат проучвателна дейност за развитие на извличането на шистов газ, като им даваме срок от 18 месеца и ми се струва, че това до голяма степен отговаря на исканите очакванията на властите в Варшава. И разбира се, продължаваме диалога по други теми, включително намаляването на въглеродния диоксид и е, целта за запазване на макроекономическата стабилност на Полша. На господин Хюбнер мога да кажа, че съм съгласна с нея. Имаме нужда от енергийна политика, която да подкрепя промишлеността. И е вярно, че енергийният сектор е много важен, много важен за европейската промишленост и по молба на генералния директор на генерална дирекция е, предприемачество ще се изкажа пред а, а, програма на съвета на министрите на енергетиката. За да им представя всичко, всички мерки за координация между енергийната политика и политиката в областта на климата и околната среда. И на второ място е възможността за определяне на нови, на нови приоритети, включително по отношението на възобновяемите енергийни източници. От една страна трябва да се използват положителните постиженията към момента и от друга страна да се насочи по-голяма степен отрасъл към пазара. И тук, включително по отношение на складирането, трябва да се търсят нови възможности, които не са използвани в миналото, но които са от ключово значение, за да се обезпечи напредъка постигнат на пазара на електричеството. И мисля, че ще разполагаме с необходимите възможности, ако положим усилията, за да осигурим жизненно важната връзка между национално и европейско равнище и едновременно с това, като осигурим връзката между големите изследователски центри от една страна и предприятията от друга. Неприемлим е факта, че голяма част от академичните изследователски центрове са прекалено отдалечени от промишлеността. И ми се струва, че усилията, които полагаме ние е на наше равнище за гарантиране на връзката между индустриална и енергийна политика са именно в тази насока и допринасят значително за постигна тази цел. Благодаря ви. Подробно отповеди на всехни. Много ви благодаря за този изключително подробен отговор на абсолютно всеки зададен въпрос. От името на всички мои колеги още веднъж искам да ви поздравя с това, че сте назначена на толкова важна длъжност. Вие и вашите колеги със сигурност ще бъдете сред най-важните партньори на тази парламентарна комисия. И у нези колеги, които ще бъдат тук и след тези избори, със сигурност ще разберат това много бързо. За мен лично беше голяма чест да работя в тази парламентарна комисия, която се отличава с толкова задълбочени експертни познания – Пожелавам ви успех в решаването на многото сериозни проблеми, ситуацията в Украина, промените на световните пазари, много други проблеми, голяма част от кои, е, които са непредсказуеми. Пожелавам ви успеха във вашата нелека работа. Благодаря ви още веднъж и съм убеден, че вашите посещения ще бъдат много полезни. Благодаря, дами и господа. Благодаря ви за интереса и оставам на ваше разположение и днес, както и за бъдеще, да отговарям на вашите въпроси. А сега чисто техническа подробност. В 5.30 половина започва заседанието на координаторите.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 И така, трябваше да изслушаме генерални директори, много важните му нови функции. А в 17.30, както знаете, започва заседанието на координаторите. Така че нека да се опитаме много стриктно да спазим времето, което ни е отделено за последната точка от дневния ред. Следва обмена на мнение с госпожа Мария Кристина Русо, която е директор за международното сътрудничество. Ако идямо il benvenuto. Abbiamo a disposizione complessivamente. Приветствам я тук сред нас. Мисля, че координаторите могат малко да изчакат, тъй като имахме половин час обсъждане с генералния директор. Вие всички разполагате с информация за сегашното състояние. Имате това вашите материали, които са пред вас. Веднага дам думата на госпожа Русо. Много ви благодаря. Много се радвам, че днес се срещам с комисията ИТР в качеството ми на директор по научно-изследователска дейност и иновации. В това си качество за първ път съм тук във вашата комисия и много се радвам. Ще бъда кратка, защото, както вече беше казано, ние ви изпратихме подробна информация за сегашното състояние с споразумението за сотиране и сътрудничество. Първо, Споразуменията за асоцииране и сътрудничество са част от стратегията на Европейския съюз и в сферата на научно-изследователската и следователската научно-изследователската дейност и иновациите. Знаете за съобщението на комисията от 2012 година, чрез което се създава основа за международно сътрудничество в рамките, извинете, в сферата, е, извинете, преводачите се сблъскат с затруднения при превода поради страничен шум. Science Conference in 2013 and it has also been touched upon by the Directorate General Smith to your committee some weeks ago. Is there something wrong? No. Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> да, може би това е за повече вълнение. Така че стратегията беше представена преди няколко седмици в комисията ИТРА. Отново изниква същия технически проблем с звука. Както знаете, включването на научно-изследователската инновационната дейност в споразумение за асоцииране и сътрудничество. Има дълги традиции, обаче за пръв път в контекста на Хоризонт 2020 има специална разпоредба в е, регламент на Европейския съюз, посветен на това. Целите на това сътрудничество са економически, изследователски и политически за държавите от ЕФТА. Това е възможност да работят съвместно с Европейския съюз за благото на Европейския съюз и асоциираните държави. И двете страни извлечат полза от сътрудничеството на най-високо ниво. За страните в процес на предприсъединяването се предоставя механизъм за да могат тези държави да приведат своето законодателство в съответствие с постиженията на правото на Европейския съюз и да се подготвят за членство в Европейския съюз за страните от европейската добросъседска политика. Това също е важно от гледна точка – и включително от гледна точка на дипломацията в областта на научното сътрудничество. Европейския съюз също така печели от тези споразумения, тъй като научните изследователи от Европейския съюз имат достъп до високо развитие сектор научните изследвания в асоциираните страни. Европейският съюз също така печели политически, тъй като се засилват взаимоотношения с страните, обхванати от нашата политика. Ползата за Европейския съюз е економическа, тъй като държавите близко до Европейския съюз обикновено са страни, които са тясно свързани с нашата економика. Кои са механизмите за асоцииране? Както аз вече казах, Хоризонт 2020 година разглежда асоциирането стратегически докато предишните проблеми бяха отворени към заявки от всяка една страна по света, член 7 на регламента за Хоризонт 2020 ограничава асоциирането до страни в по-широки европейски регион, най-вече държавите от Европейската економическа зона, Европейската зона за свободна търговия – също така страните обхванати от политиката за добросъседство на Европейския съюз. Освен новите заявки от страна на държавите от Европейската добросъседска политика, както вече споменах, се задават критерии, които трябва да бъдат изпълнени от държавите, които искат да бъдат асоциирани с програмата. Това са добър научно-технологически капацитет – добра репутация при участие в предходните рамкови програми и също така благоприятен режим съдейства за спазването на правата на интелектуална собственост. Предоставихме писмена информация още през декември на вашата комисия и също така ви предоставихме преди това заседание актуализирана информация и таблица – всички държави, включени в рамкова програма 7, изразиха свой интерес към участие в Хоризонт 2020 години. Единственият Въпрос остава с Лихтенштайн, който изрази интерес по принцип, но парламентът възрази срещу асоцииране, така че сътрудничеството с Лихтенштайн не е възможно повече. Norway and Iceland. Що се отнася до другите държави от Европейското, економ... Европейското економическо пространство, Норвегия и Исландия, то беше внесено и заменение в протокола за Европейското економическо пространство и комисията наскоро финализира текста на изменението и сега очакваме съвета на държавите от Европейското економическо пространство и ЕФТА да вече финализират официално процеса. Що се отнася до страните в процес на предприсъединяване, тук основата са основните условия за участие на тези държави в рамковите програми. Преди тези страни са се е ползвали от привилегировани и благоприятни условия за своето участие, защото се отчиташе потребността от развитие на научния им капацитет. Това се предвижда и в Хоризонт 2020 година. Преговорите са почти приключени с Черна гора, бивша Югославска република, Македония и Сърбия. С Босна и Херцеговина в скоро време очакваме да се финализират преговорите. Оставаме сигурни, че те ще бъдат асоциирани през второто три месечи на 2014. Що се отнася до страните от европейското съседство, е, то тук очакваме споразумения с по-широк характер. Преговорите с Израел започнаха през август миналата година. Комисията в писмена форма информира парламента през декември миналата година, че проектоспоразумението вече е съгласувано с Израел – и текстът на споразумението вече е парафиран. В момента очаквам финализирането на процедурите с цел да се подпише споразумението, нещо, което се очаква през април. Тъкът преговори с Молдова. Моят генерален директор е в Молдова, където също така ще работи по този въпрос. Молдова е асоциирана по седма рамкова програма, така че в съответствие с член 7 на регламента за Хоризонт 2020 има право да участва в Хоризонт 2020. Армения също помоли за асоцииране и скоро ще започнем преговори. Ще започнем преговори с Армения. Украина също миналата година изрази силен интерес към интензифициране на диалога с Европейския съюз в тази сфера и се разглежда възможност за бъдещето асоцииране в бъдеще. И вие знаете за събитията в Украина. Но ние подкрепяме и поддържаме, извинете, диалога в сферата на научно-следователската инновационна дейност и очакваме да започне обсъждане този месец, за да помислим как да обвържем по-добре нашето сътрудничество с Украина с Хоризонт 2020 година. Помислим дали бъдеще Украина може да се асоциира. Но не смятаме, че асоциирането с Украина ще бъде лесен процес. Има две държави, в които действат отделни международни споразумения. Това са Швейцария, Фарерският острови. Знаете какво се случи с Швейцария, тъй като на 26 февруари комисар Андор се изказа в пленарна зала от името на комисията накратко. Преговорите практически бяха финализирани, обаче на 9 февруари в Швейцария се проведе референдум за иммиграцията, поради което в момента замразихме преговорите за Фарерските острови. Очакваме от съвета мандата за преговори по хоризонт 2020 година. Очакваме бързо да работим, но има някои политически проблеми, свързани с риболовната дейност. Това едва ли ще повлияе сключването на самото споразумение, но времето на прилагането му може да бъде повлияно. Така или иначе, споразумението ще бъде представено на Европейския парламент за даване на съгласие. И така, в заключение, очакваме, че за повечето страни, които помолиха за асоцииране, процедурата много скоро ще бъде финализирана за да могат повече от тези държави да участват в първото споразумение в рамките на Хоризонт 2020. Както вече споменах, това се предвижда почти за всички страни и ще има действие на споразумението за асоцииране за Хоризонт 2020 с обратна сила. сила. И сега няколко думи за споразуменията в областта на технологията и образованието. Тези споразумения по принцип трябва се подновяват редовно на всеки 5 години, но за разлика от споразуменията за асоцииране, тези срокове не са свързани с рамковите програми. Така че сега ще ви кажа кои е, споразумения са били подновени през последните години. Научните и технологически споразумения с Русия през февруари и парлам, пар, парлам, парламента а, беше много ефективен и за това ви благодаря. Парламента също така даде своето съгласие за подновяване на споразумението с Съединените щати в края на март. Тази година ще трябва също така да се поднови споразумението с Украина и ние ще се обърнем към парламента за неговото съгласие. За това Бих искала да ви благодаря за отличното сътрудничество с Европейския парламент и се надявам, че за бъдеще това сътрудничество ще продължи все така успешно. Благодаря, госпожо председател. Ако имате въпроси, е, можете да ги зададете, но не повече от 60 секунди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за, за този увод към състоянието на споразуменията. Мога ли да ви задам следния въпрос? По какъв начин тази информация достига до потребителите и до хората, от които се интересуват от нея? Ако, примерно, изследователни, научни работници искат да работят по дадена програма, къде трябва да изпратят те тази програма? А колкото до Исландия и Норвегия. Разбирам, че няма проблеми, а, че те са едни отлични партньори на Европейския съюз, че това партньорство се осъществява много добре, но комисията или другите органи, които вземат решения, смятат, установяват ли някакъв ред, приоритетен ред на страните, т.е. има ли някои страни, които да имат приоритет пред други или не. Госпожа Гростет, много накратко. Разбирам, че съществува споразумение с Израел. Бих искал да знам дали при изследователски проекти с предприятия, които са, се намират в колониите, там където има заселвания, дали те продължават да получават финансиране. И за Швейцария. Швейцария се намира много близо до моя избирателен окръг, е, район. Но след решенията на Швейцария, мисля, че швейцарските изследователи ще се сблъскат с известни трудности. благодаря ви. И сега давам отново думата на нашата а, ораторка. Имате думата. Що се отнася до до информацията и начина за разпространение на информацията, ние имаме много широка и мрежа, съществува една мрежа от контакти в отделните държави членки и използваме всички възможни контакти канали за обмен на информация относно програмите за разпространение на информация по програмите. Също така информация е качена на портала за научни изследвания на Европейския съюз и Европейската комисия. Също така се организират и е, дни на открити врати, защото ние знаеме колко е необходимо да се разпространява и обменя информацията и се възползваме от всички възможни методи и канали за извършване на това с а, е, подкрепата и на Европейския парламент и разчитаме и на всеки един от вас за разпространение на тази информация. Колкото до Исландия и Норвегия, както казахте, ние имаме отлична координация. Когато има трети страни, които участват в проекти в рамките на хоризонта 2020 година, тези трети страни всъщност се е третират е, като държави членки за, а, по смисъла на този проект. Но при всички случаи всички участващи държави членки се трет, биват третирани равноправно, т.е. те имат същите права и същите задължения като държави членки. А госпожа Гростет, що се отнася до Швейцария, Швейцария в момента не може да участва в програмата в Хоризонт 2020, но но може да участва в качество на трета страна, тъй като Хоризонт 2020 е а, програма, която е достъпна за трети страни. Тоест Швейцария не участва в качество на държава членка, а е, като е, е, трета страна. Швейцария е много важен партньор на Европейския съюз. Вие го е, казахте и аз съм абсолютно съгласна с това. И е, швейцарската научна общност е много загрижена от състоянието на нещата и търси средства за, за финансиране на а, работата на швейцарските изследователи в нашите програми. В момента преговорите са а, суспендирани, са временно прекратени. Утре заместник генералния директор ще разговаря с е, швейцарските, представители на швейцарските власти тук в е, е, Брюксел. Що се отнася до окупираните територии, предприятията, намиращи се там, ние се Европейската служба за външна дейност е публикувала един списък миналата година. Е, е, списък на предприятия, които не могат да участват в е, е, проектите на програма Хоризонт 2020. Мисля, че отговорих на въпросите ви. Добре, и така. Приключихме с, с общественостъпната част от нашето заседание. Благодаря на госпожа Руса за това, че беше днес сред нас. Благодаря и за направото от нея изложение. То беше много изчерпателно и много полезно. Мисля, че няма да имаме възможност да се видим отново с вас преди края на мандата, но е възможно след това сътрудничеството ни да продължи. Благодаря ви, госпожо Руса, и довиждане. Аз сега бих искал да припомня на колегите, преди да са напуснали залата, че по-късно тази вечер в същата тази зала ще се проведе друго заседание, така че ви моля да не си забравяте документите или други вещи въпреки че утре ще продължим седанието в тази зала. Така че, моля ви, вземете всичките си принадлежности, включително и работните документи. Припомня ви също така, че утре заседанието ни започва в 9 часа сутринта. От 9 до 10 часа ще има заседание при закрити врата тук в тази зала. А в 10 часа ще започнем с гласуването. А преди това ще изслушаме изказване на представителите на Опасната комисия. Благодаря ви. Сега започваме заседанието на координаторите.